Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос към комисията, свързана с стратегическата рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година. Dos, eh, una, una autora de la pregunta, perdón. Авторката на въпроса е госпожа Ускок има думата за 5 минути. Е, Благодаря, господин председателю. В Европа, засегната от кризата, справедливостта като че ли губи. Със сигурност това се случва в онези пазари на труда и работни места, които стават по-опасни – Имаме нужда от правила за работното място, които да са по-сигурни. И това ще бъде печеливша позиция за нас. Не само за онези, които работят там и са гражданите, но и за самите дружества. Международните проучвания показват, е, че онези, които инвестират 10 евро в превенция на рискове, могат да очакват повече от два пъти повече като печалба с твоята инвестиция – така че са необходими правила за работната среда, за да бъде тя безопасна, за да може да се създадат равни условия за всички, защото изкривяването всъщност ще бъде а, голямо, ако нямаме общи стандарти. Необходимо е фирмите, държавите членки да спазват по-високи стандарти. Опростяването на правилата, намаляването на бюрократичната тежест – не трябва никога да се прави е, за сметка на добруването на хората, на тяхното здраве. Предложенията да бъдат освободени МСП от такова законодателство няма да помогнат на никого, нито на дружествата, нито на работниците. Точно обратното, големите дружества имат достатъчно средства, за да управляват е, това, което се случва, особено ако някой боледува по-дълго. За малките фирми обаче там има много по-малък марш печалба и това е много трудно. Там а, има много високи разходи и всеки един работник е изключително ценен. Може да нямат допълнителни кадри, които да заместят някой, на когото се е случил злополука на работното място. Всеки трябва да има правото на една добра работна среда, независимо от дружеството, в което работи. Според мен това е едно задължително заключение за нас. Предложението, което дойде пред нас в Европейския парламент, тръгва от друга отправна точка. Над 90% от всички служители в Европейския съюз ще бъдат освободени, т.е. няма да попаднат е, в приложното поле на този текст. Това е напълно неприемливо. Неприемливо за повечето от нас тук е, в Европейския парламент. Това предложение, ако отново се появи, е, ще срещне голям отпор. Затова е изключително важно сега, още в началото на този мандат, да го преборим. Идеята не е да размием правилата, идеята е да улесним и фирмите, и отделните лица да следват правилата. За да можем да го направим, е необходима европейска програма, която върви смело напред и която дава инструменти за управление на риска, риска на малките и средни предприятия. Трябва да има доверие към синдикатите, за да могат работниците да бъдат информирани за правата си и да им бъде по-лесно да се справят с трудна работна среда и да допринасят за едно истинско опростяване без влушаване на а, работната среда. Европейският съюз има нов, нужда от нова стратегия за здравословни и безопасни условия на труд, за да се намалят рисковете от рак, психологическите щети и така нататък. Трябва да се мисля радикално, трябва да се мисли за човека. Съюзът трябва наистина да гарантира здравословните и безопасни условия на труд и да продължим да произвеждаме и стоки и услуги в бъдеще, за да можем след това да продаваме или да използваме същите в бъдеще. Благодаря. Сеньора комисария. Благодаря. Госпожо комисар, имате думата. Мистер президент, мадам Черов. Госпожо председател, госпожо председател на Комисията по заедостта, уважаеми членове на парламента, Комисията е твърдо решена да допринесе за подобряването на условията на труд и е, в частност на здравословните и безопасни условия на труд. Новата стратегическа рамка на Европейския съюз, прията през юни, отразява този ангажимент. Европейският съюз има много обемно законодателство за безопасните и, без... и здравословни условия на труд и до, до сега. Но бихме желали да стимулираме една холистична култура на превенция и да надградим действащото АКИ, като подобрим и начина по който държавите членки прилагат приятите актове. Откроили сме три основни предизвикателства – подобряване на въвеждането и изпълнението на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в държавите членки, особено като се разшири капацитетът на микро, малките и средните предприятия да разработват превентивни мерки, да предотвратим професионалните болести чрез работа върху съществуващите и нововъзникващите рискове и трето да работим по промените на демографската картина и в трудовата сила, в трудовия фактор. По всички тези въпроси ще се нуждаем от пълно сътрудничество всички заинтересовани субекти. Комисията работи с държавите членки, с Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд – с Тристранния съвещателен комитет за безопасни и здравословни условия на труд и с комитета на ръководителите на трудови инспекции, за да гарантира безпроблемното изпълнение на всички тези изисквания. Агенцията, както и двата комитета, извършват преглед на своите работни програми в светлината на новата стратегическа рамка. Ще продължа да привличам към този процес социалните партньори, включително при необходимост чрез е, междуведомствения, междубраншовия диалог. С, е, с съдействието на Тристранния комитет, комисията възнамерява да разработи инструмент за по-добър контрол на изпълнението на рамката. Отбелязвам си вашето искане, закрепено във въпроса ви, за въвеждане на конкретни показатели в тази връзка. Няколко мерки вече се прилагат. Например, интерактивната оценка в интернет, която се разработва от агенцията и Европейската програма за обучение на трудови инспектори. Трябва да се подобри качеството на проверките за здравословни и безопасни условия на труд в малките и средни предприятия. По това се работи в момента. Вече са на лице няколко наръчника с добри примери от практиката, които да послужат на микро, малките и средни предприятията и е, в съответствие с програмата е, за изпълнение на регулативните изисквания, новата стратегия въвежда изискване за упростяване и рационализиране на нормативната уредба, особено в частта им за малките и средните предприятия, като същевременно се гарантира неизменно ниво на защита. В това отношение комисията е започнала последваща оценка на 24 действащи директиви. Очаква се резултатите да постъпят в края на 2015 година. В рамката също така се откроява необходимостта да се акцентира върху физическото и психическото здраве. Нещо, за което и Европейският парламент се е произнасял. В стратегията също се признава необходимостта от подобряване на събирането на статистически данни за здравословните и безопасни условия и необходимостта от създаване на бази данни. Статистическите данни са ни необходими за правилна преценка на всички съществуващи рискове и опасности. Накрая искам да кажа, че резултатите от Продължаващата оценка на изпълнението на директивите за безопасни и здравословни условия на труд ще бъдат използвани за преценка на необходимостта от нови актове. Законодателството в тази сфера трябва да се опира върху доказателства, и всички нови законодателни предложения също ще бъдат подплатени с много изчерпателна оценка на въздействието. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тисен. Господин Бекер има думата като начало на дебата. президент, фра комисарин. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. 46 на 1 и на 1 бяха гласовете в Комисията по заедостта по този устен въпрос към Европейската комисия. Това, което показахме почти единодушно, беше, че не сме удовлетворени от нещата, така както изглеждат те сега, що се отнася до приоритетите ни за бъдеще. Не ни удовлетворяват тези приоритети. Много често се пораждат здравни проблеми, на работното място, което води до сложни лечебни процедури, високи разходи, както и пропуснати ползи за работодателя и разбира се за работника. Виждам, госпожо комисар, че сте разбрали ситуацията добре и затова сега имаме, в... имаме ясни определения и яснота в текста. Добре е, че сте подходили цялостно. Ясни цели са нужни, както и пътища, които да ни доведят до тези цели. С тази стратегическа рамка аз се надявам, че цялата сфера на наблюдение на рисковете, както и злополуките на работното място и професионалните заболявания ще бъдат покрити. Не сме стигнали до края, не сме направили оптималното, но това е стъпка в правилната посока. Госпожо комисар, надявам се да има и последващи стъпки. Благодаря. Благодаря, госпожа Стайнбрук. Благодаря. Предложението на комисията всъщност се забави още през 2011 година Европейският парламент бе поискал допълнителна стратегия. И признавам всъщност, че това, което, което имаме в момента като предложение, не е достатъчно. Няма конкретни предложения, които да държат сметка за новият начин на работа, за новите технологически, новия технологически прогрес или новите заболявания. 80% от случаите на депресия са сред активното трудово население и 10% от заболяванията или отсъствията по болест от работното място са свързани именно с депресия. Тоест, цифрите са достатъчно сериозни, за да може ние, законодателите, да направим нещо за опазване здравето на нашите труженици. Съжалявам, че малките и средни предприятия биват оставени в страни, защото тези административни мерки ще нарушат тяхната конкурентоспособност. Това, което нарушава конкурентоспособността, са последиците, които носят тружениците и гражданите в по-широк смисъл. Затова смятам, че трябва да подпомагаме повече малките и средните предприятия в превенцията и в профилактиката, отколкото след това да лекуваме грех. Госпожа Макинтайр. I welcome the review. Приветствам прегледа. Нуждаем се от рамка за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с променящите се парадигми на труда и новите социални потребности. Но трябва да спазваме и принципите на по-доброто регулиране и е, също така да спазваме този подход, който очерта комисията. Не би трябвало да подкрепяме мерки, които поставят под заплаха безопасността на работниците. Някак си ние като че ли в тази защита се надпреварваме а, към дъното. А, това не трябва да се прави трябва да намалим сложността на законодателството. Ако го постигнем, ще постигнем и политическите си цели за по-голяма безопасност, като намалим тежестта за предприятията. Силно вярвам, че инспекциите на труда трябва да обръщат внимание преди всичко на това, което реално става на работното място, а не на това дали е, има някакъв документ в папката. Затова приветствам ангажимента за упростяване на законодателството и намаляване на административните тежести. Наистина трябва да помислим как от документацията за оценката на риска в малките предприятия и в нискорисковите отрасли да бъде облегчена. Благодаря, госпожа Харки. You, благодаря, господин председател, и благодаря на госпожа комисаря за отговора. Смятам обаче, че е важно да подчертаем за какво говорим тук. Всяка година над 4000 работници умират в Европейския съюз поради злополука на работното място. Над 3 милиона души над 3 милиона работници са жертви на такива злополуки, което означава, че трябва да отсъстват от работа повече от 3 дни. Това са огромни, е, големи цифри. 11 човека дневно умират от такива злополуки, 8 хиляди получават някаква травма. Ето за това зададахме този въпрос към Европейската комисия. Има конкретни въпроси тук, не очаквам да отговорите на всички тях, но пак искам да попитам, за да разбера нещо по-конкретно. Когато говорим за измерими цели, за таблици, за периодичен преглед, Искам да попитам, има ли напредък по подобряване на статистиката, нейната надежност, сравнимост и своевременност? Има ли напредък, който да може да цитирате? Какви действия са предприяти, за да се насърчи обменът на добри практики? Например, за МСП Евентуално може да има по-големи дружества, които да бъдат нещо като техните ментори, да им помагат в цялата верига, доставчик, производител и така нататък. Говорили сме за конкретно законодателство за наръчници за по-лесно ползване. Може би са предоставени такива, но ако ми дадете някакви подробности, ще съм благодарна. След това въпросът за статистиката, която се дели по пол и по възраст. Ако стигнем до такава статистика, мисля, че ще можем да разработим по-добре политики. Работи ли се по такава статистика? И накрая, последното изследване на Евробарометър, е, работниците казват, че стресът е основният риск на професията им. 53% говорят за нервното напрежение. Затова трябва да се направят кампании по работните места. А, но имайки предвид какъв е този риск, имаме нужда от повече интервенции за това. Трябва да се направи повече. Затова искам да попитам, има ли някакви предложения за насърчаване на безопасни условия и е, добруване и психическо здраве на работното място? По време на предишния парламент Европейската комисия предложи директива за е, мускулноставните заболявания. Това бе блокирано в съвета ако се върнем отново към Евробарометър, виждаме, че един на всеки четирима може би е изложен на такъв риск. Не казвам, че трябва да е директива. Последната комисия така мислеше обаче. Сега какво мисли настоящата комисия? Ще се занимае ли с този въпрос по-ефективно? Gracias. Благодаря, госпожа Бойлон. Сега. Благодаря, господин председател. Аз съм за този дебат за опазване на здравето на работниците, както и Приветствам решението на комисията да работи в тази посока. Мерките обаче не са единственото разрешение, особено когато от обратната страна има мерки или по-скоро липсата на такива за създаване на стабилни работни места. През 46, 46% нарасна нараснаха случаите на заболявания, свързани с професионалната сфера в моята държава. Стресът, който изпитват работниците пред лицето на заплахата от безработица всъщност ги кара да заболяват по-често от свързани с психическото равновесие и здраве заболявания. Затова искам отново да се обърна към комисията с въпрос какви мерки смята да въведе в тази посока. Благодаря. Сеньора Дели. Благодаря, госпожа Дели. Шер колеги. Скъпи колеги, Докладът ни през 2011 година имаше за цел да подобри здравеопазването и здравословното състояние на европейските граждани на работното място с амбициозни цели. И това беше преди цели 3 години, скъпи колеги. И днес е за периода 2014-2020 година рамката, която ни предлага Европейската комисия, е много далеч изискванията. Стотици хиляди души загиват годишно поради болести, свързани с работното място и по-голямата част от тях са свързани с сърдечно-съдовата система и това е недопустимо. Едновременно с това той не е от економическа гледна точка, тъй като Здравеопазването е скъпо за нашите държави членки, за нашите предприятия. Така че какво възнамерявате да намерите, да направите, за да преодолеете неравноправието между мъжете и жените по отношение на възможността да достъп до работа? Възнамерявате ли да въведете докладване относно трудовите злополуки? Вашата рамка не е на висота на очакванията. Председателят Жан Клод Юнкер често твърди, че неговата комисия е комисията на последната възможност. Аз пък смятам, че е последната възможност на Европейската комисия комисия да подобри условията на труд на европейските граждани, просто защото европейските граждани не могат повече да губят живота си по подобен начин. Yes. Сеньор Педичини. Grazie, Presidente. Госпожа Педичини. Благодаря, господин председател. Колеги, съгласно най-новите разчети на Международната агенция по въпросите на рака 8,5% от заболеваемостта от рак се дължи на условията на работното място и по-точно на излагането на азбест. 56% от заболеваемостта от рак е причинена от излагане на азбест. Това съответства на 3% от населението на света. Това въжи за стоманодобива, за химическата промишленост и други отрасли. Проблемът засяга държавите членки, това твърдят някои. Те твърдят също така, че държавите членки трябва да се справят с проблема. В Италия, за да бъде спасен един политик, например, се причинява несправедливост на хиляди граждани. Не бива да допускаме това. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το σημαντικό господин Фудулис. Благодаря, господин председател. Важно е да се разбере, че безопасността, здравето на работното място не могат да стават обект на компромиси. Представителите на бизнеса трябва да разберат, че доброто здраве на работниците води до по-голяма производителност. Много е важно да се говори за превенция. Наред с инцидентите, които се случват много често, тъй като няма е, взети необходими предпазни мерки, има и професионални заболявания. Много работници страдат от рак, от е, мускулно-скелетни заболявания, поради елементи, с които те са в контакт как да се справим с този проблем в страни като Гърция, където здравната система е финансово колабирала. Понякога пациентите чакат 6 месеца. В такива случаи за превенция няма как да се говори, макар че тя спасява човешки животи. Някои хора се интересуват само от цифрите. Имаме тройката с нейните меморандуми, с мерките за крайни економии и благодарение на нея работниците са оставени на произвола на съдбата. Благодаря, господин Ман. Благодаря. Трябва заедно да подобрим условията на труд в Европейския съюз. Трябва да изиграем водеща роля в областта на здравословните и безопасни условия на труд в световен мащаб. Но за целта трябва да приложим принципа повече Европа. 3 милиона работници годишно стават жертва на трудови злополуки. 4000 души загиват при трудови злополуки годишно. Рамковата директива от 98 година, от 89 година, извинете, бе революционна, но тя бе приета отдавна. Трябва да си поставим нови цели, да предвидим разумни срокове, както и да установим сътрудничество с социалните партньори. Трябва да приложим най-активни мерки в малките и средни предприятия. Там има най-много рискови фактори за работниците. Най-вече в най-малките предприятия правилата се спазват в много ниска степен най-вече поради високите разходи. Не бива да вменяваме допълнителна бюрократична тежест, а да подкрепим предприятията при прилагането на конкретни мерки. Трябва да хармонизираме законовите разпоредби, така че в центъра им да застанат малките и средни предприятия трябва най-накрая да се погрижим за това да приложим конкретни и ефикасни мерки. Благодаря. Господин Саймън. Благодаря ви господин председател. Господин председател, съжалявам, че трябва да го кажа, но комисарят направи същото, което направи тази сутрин. Тя ни представя правилната риторика, но едновременно с това ни представя и една стратегическа рамка, в която няма нищо стратегическо и която изобщо не е рамка. И честно казано, господин председател, няма никаква яснота в тази рамка. Къде са разпоредбите относно раковите заболявания? Знаем, че раковите заболявания са, най... с основната причина за смъртност свързани с а, труда заболявания. Къде са разпоредбите за борба с тези заболявания, които отнемат живота на десетки хиляди души годишно? Къде са разпоредбите за борба с този вид заболявания в тази наречена стратегическа рамка? Какво ще кажете за фактът, че 3000 души в определеното кралство нямат право да работят по строителни обекти, защото са се смели да се оплачат за условията на безопасни и здравословен труд? Къде са мерките за защита на тези хора в тази стратегическа рамка? Къде е списъкът с трудови заболявания, който да може действително да се използва по някакъв начин на европейско равнище? Убеден съм в е, искреността на комисарият, е, в нейните добри намерения, но ако не ги подкрепи с някакви конкретни действия, ми се струва, че нищо няма да постигнем. Gracias. Благодаря ви. Господин Гериге явно не е в залата. В такъв случай давам думата на госпожа Долнано.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 Безопасността и здравето на работното място са в основата на доброто функциониране на предприятията и, здраво, и безопасността на служителите. Предвид на на технологиите и новите трудови изисквания, повече от всякога нормите за безопасност труда трябва да се спазват. А кризата, която в момента преживяваме и която ще продължава да ни засяга поради нестабилността на економическата среда, намалява разходите, които отпускат предприятията за гарантиране на безопасност и здравословни условия на труд. Не бива да се заблуждаваме, скъпи колеги. Европейския съюз не е решението. Ултралибералната Европейска комисия няма да подкрепя безопасността и здравеопазването на работното място и нейните действия са всичко друго, не и социални. Технократите в услуга на мултинационалните компании мечтаят за един свободен либерален пазар в Европа за сметка на работниците. Нека да не се запощаваме. Европейския съюз не е лекарят, а е болестта. Въпросен оратор, мисси Ролан. минута секунда, е, Благодаря ви, думата има господин Ролин за минута и половина. Тази нова рамка закъсня доста, но трябва да отбележим и постигнатите резултати. Но продължаваме да се изправени и пред големи предизвикателства. Всеки ден 11 човека загиват на работното място, а близо 8000 са засегнати от тежки болести. Или казано с други думи, докато говорим днес, поне 8 човека ще бъдат жертва на трудова злополука. Това е ужасно от човешка гледна точка, но то има въздействие и върху предприятията, и върху системите за здравеопазване. Така че аз приветствам намеренията на този план, но не можем да се задоволяваме само с добри намерения. Имаме нужда от конкретни цели, които да могат да бъдат измерени. И приоритетът ни преди всичко трябва да бъде превенцията. Постоянна превенция, в която да участват и социалните партньори на всички равнища. Това е от важно внимание. Трябва също така да обърнем внимание за, за необходимите ни средства и финансови, и човешки. За да може да отговорим на новите работни методи, новите производства и новият ритъм на работа. Европейската комисия с право се съсредоточава в малките и средни предприятия. Те трябва да бъдат подпомогнати. Но едновременно с това трябва да упростим и регулаторната рамка. Това обаче не бива по никакъв начин да се случва за сметка на здравето и безопасността на работниците. Защото човешкият живот и здраве няма цена. Благодаря ви. Думата има госпожа Йон Хириосо. Ehm, geachte commissaris het is een goede zaak dat de commissie minder regels wil voor Благодаря. Госпожо комисар, комисията не трябва да предприема толкова много законодателни мерки. Мерките по-скоро би трябвало да са по-ефикасни. Нека изградим една Европа, която да работи за гражданите, а не само за предприятията. През изминалите години се увеличиха новите форми на труд, например самостоятелната заетост, гъвкавото работно време, както и срочните трудови договори. Работещите на срочни трудови договори не са защитени в достатъчна степен, напротив, дори са изложени на произвол от страна на работодателите. Възнамерявате ли да предложите гаранция за здравословни и безопасни условия на труд и на тези хора? Има и работници, които са извън обхвата на законодателството. Имам предвид полицаите и работещите във въоръжените сили. Възнамерява ли комисията в разумен срок да разработи конкретни мерки в полза на тези хора, които се грижат за нашата сигурност? Възнамерява ли комисията да им предостави същите гаранции за здравословни и безопасни условия на труд, както и на останалите работници? Чарянопулос, 1 минут, olkaa Господин Зернополус за една минута. Благодаря. В Европейския съюз, в капитализма, Здравеопазването на работниците се счита за разход и съответно то става жертва на стремежа за печалба. Работниците претърпяват различни инциденти, и след като това се случи, те трябва да плащат за своето лечение, не им се помага по никакъв начин. Убиваме работници в Гърция с увреждания в корабостроителниците. Бременни жени прекратяват бременността си, защото се страхуват да не загубят работата си. Стотици хиляди в Европа умират от професионални заболявания. Имаме стотици хиляди инциденти, които водят до загуба на човешки живот за комунистите, за движението на работниците, здравето на трудещите се е най-важно. Трябва да променим законодателството, трябва да помогнем на хората, които стават жертви на различни заболявания и там, където трябва, трябва да се наложат санкции и трябва да се дадат правилните пенсии на тези, които са пострадали. Следващия оратор, господин Салини. Благодаря ви, господин председател. Темата, която разглеждаме, е свързана с економическите и политически събития и в Италия. Бяха споменати и някои притеснителни случаи с азбест. И затова дебата, който се води в моята страна и в Европейския съюз е напълно основателен. В Европейския съюз има много напредно законодателство по, отнош... по отношение на здравословните безопасни условия, но трудно за нещастие тези норми много често си остават само на хартия в редица държави членки. Как можем да постигнем заложените цели? Първо, трябва да се получим от един, английски, един италиански съдия, който загуби живота си в борбата за тези а, норми. И основ... той подчертаваше, че основните ни цели са необходимите познания и то най-вече сред младите хора, които те първо навлизат на пазара на труда. Те трябва да са напълно наясно какво значи добро работно място, как се избира такова работно място и когато а, човек успее да го намери, как трябва да го защитава и на какви норми трябва да настоява и как трябва да води преговори с работодателя и как трябва да се държи в случай, в който работодателя представлява заплаха за него. Искаме също така обаче комисията да вземе с, въздействието на новите технологии. Господин Блинчевич. <clears throat> Поня комисаря. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, съгласна съм, с това, че прилагането на политики за здравословни и безопасни условия на труд, както и превенцията, наистина са важни с оглед на качеството на работата и на конкурентоспособността. Но в случая не говорим за автоматизирана система. Изготвянето на нова стратегическа рамка трябва да е насочено към демографските промени, трябва да бъде отчетен фактът, че хората живеят по-дълго и работят по-усилено. Не бива да забравяме, че рисковете на работното място за по-възрастните работници са различни от тези, пред които са изправени по-младите. За да могат хората да работят по-дълго, здравословните и безопасни условия на труд трябва да бъдат разработени така, че да отговарят на потребностите на работниците все още не се обръща достатъчно внимание на психосоциалните рискове, като например турмоза на работниците, които се опасяват да, от, от загуба на работното си място. Постоянно им се вменява, че хиляди чакат, за да заемат именно тяхното място. Създават се нови технологии, които водят до промени в използваните материали, в прилаганите процеси и други. За работниците е все по-трудно да се приспособят към новия ритъм на работа, което се отразява върху физическото и психическото им здраве. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. Тази сутрин в парламента папата ни вдъхнови със своята реч. И в тази реч е, той говори за човешкото достоинство. Най-добрият начин да зачетеш достоинството на един човек е да му дадеш работно място. Така се подобрява самочувствието на човека, но няма смисъл да се дава работа, ако работното място не е безопасно. На много места в Европа има проблеми в това отношение. Преди известно време премиера на Латвия беше готов да подаде оставка заради катастрофата, която се случи в неговата страна. Колегата Харкин даде статистика за това колко хора се нараняват на работното си място, данните са плашещи. Ето защо вижда се, че трябва да се положат много усилия, за да се подобри положението, за да се изпълнят препоръките, които обсъждаме тук. Ако го направим, то работното място ще стане по-безопасно за трудещите се и ще дадем на хората онова достоинство, за което говори папата. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Кумпула Натри, за една минута. Vanha työsuojelustrategia ulottuu vuoteen 2012 ja se toimi. Meillä on tietoja, että... Стратегията от 2012 година даде резултати и през периода, в който беше в действие тази стратегия, отсъствията над 3 дни от работа са намалени с близо 30%. Сега беше на новата стратегия и знаем, че основната цел е да се удължи продължителността на кариерите, а за да могат служителите да се пенсионират на по-късна възраст трябва да се подобрят техните условия на труд. Така че бих искала да чуя от Европейската комисия какви конкретни действия ще приемате за изпълнение на тази стратегия и дали ще бъдете по-активни например в, при споразуменията с, трансграничното търговско споразумение с Съединените щати и въпросите за безопасност на работното място в тези преговори? Какви са конкретните ви мерки за последствие, последващи действия за Тереца до 2012 година? Тайн Виси. Catch the puheenvuoroa. Петима колеги са се записали за изказване по процедурата за спонтанни изказвания. Ще им дам думата най-много по за една минута, след което думата ще има госпожа Тайсен от името на комисията. Господин Болцек от НП, след него господин Зани от името на социалистите, след него представител на ЕКР, след него госпожа Лопес от името на Обединената левица и госпожа Морвай от името на независимите депутати. Господин Босек най-много за една минута. <clears throat> Благодаря. Господин председател, ще се спра върху един друг аспект. Вярвам, че законодателството може да намали нивото на риск на работното място. Според мен настоящото положение доведе до свръхрегулиране. Жалко е за всеки един загубен човешки живот, но прекомерното законодателство може да намали конкурентоспособността ни и да увеличи разходите. Колегата Ман заяви същото. Трябва да приемем допълнителни законодателни мерки, трябва да гарантираме закрила на работниците, но подходът ни трябва да е последователен и прозрачен. Приветствам подхода на госпожа комисаря. Господин Сани, благодаря. В миналото съм се занимавал с този проблем. През юли тази година зададох въпрос на комисията. Отговора, който получих, беше изключително интересен. Говорим за 24 директиви в тази област, но тяхното изпълнение е дадено изцяло на държавите членки. Същото въжи и за контрола по изпълнението. Аз смятам, че точно в тази област комисията не разполага с необходимия инструментариум. Ако искаме да се гарантира безопасността и здравеопазването на работното място, трябва да действаме. Същото въжи и за комисията. Благодаря. Следващия оратор, господин Марио, за една минута. Господин председател, темата за безопасността и здравето на работното място е много важна и тя се обсъжда от е, години наред. Тази тема има чисто човешко измерение, тъй като здравеопазването е изключително важно за хората. Но здраве, човешкото здраве има и своето економическо измерение, тъй като ако законодателството в тази област не се прилага, редица предприятия могат да намалят своите производствени разходи и по този начин да са нелоялни конкуренти. А когато не се прилагат нормите за безопасност на работното място, защото така се увеличава разходите за системите за здравеопазване, а това е сериозен проблем, особено в държавите членки, които бяха изложени на меморандума и политиките наложени от него. Благодаря ви. Думата има колегата Лопес. Благодаря, господин председател. Несигурността в областта на заетостта и изключването на профсъюзите от допитванията за здравословните и безопасни условия на труд са рискови фактори, които комисията не е отчела. Въпреки несъразмерното съкръщаване на работни места в отрасли с висок брой на инциденти, броят на инцидентите с фатален край се увеличи през изминалите години и ще продължи да се увеличава, ако не подсилим институциите, представляващи работниците, ако не активизираме дейността си в областта на инспекцията по труда. Необходими са ни надежни статистически данни, за да установим какви са големите промени на пазара на труда. Необходими са ни активни конкретни мерки. Вместо това обаче комисията за съжаление отказва да прилага дори действащото законодателство в резултат от което не се прилагат достатъчно строги правила, стига се до дерегулиране. Няма достатъчно строги правила за химикалите, например. Това се отразява върху условията на труд. Липсват гаранции в тази област. Госпожа Морвай, за една минута, благодаря. В Унгария има много малко адвокати, които биха се наели с това да защитят е, правата на работниците. Един от тях обаче ми написа СМС само преди няколко минути. Този човек се опитва да помогне на жертвите на мултинационални компании. Същия този човек ми пише, че хората се притесняват да вземат отпуск по болнични, страхуват се да отидат е, до туалетната, не могат просто да напуснат е, е, производствения процес, е, трябва да дигат е, невероятни тежести, включително и за жените въжи това, за заплати, които са несравними с тези в западния свят. Госпожо комисар, какво ще направите, за да помогнете на Унгария и на унгарските граждани за да се справят те с тези поробители. Благодаря и сега госпожа Тайсън за няколко минути от името на комисията. Сега, мадам. Окей. Dank wel, voorzitter. Uh, en heren, beste collega. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, държа най-напред ви благодаря за днешното разискване. Имах възможност още веднъж да повторя ангажимента си за подобряване на условията на труд на европейските граждани. Преди всичко трябва да обърнем вниманието, внимание на условията на безопасен труд. Отбелязах си различните ви тревоги. Трудно ми ще бъде, ще бъде сега да дам отговор на всяко една от нея, защото времето напредва, но ще направим всичко възможно, за да приложим новата рамка. Но тази рамка вече съществува и това е нещо положително. И а, тази рамка се съсредоточава върху превенцията и взима предвид демографското раз, развитие и в частност устаряването на работоспособното население. Както вече казах, в момента правим последваща оценка на законодателството на европейско равнище. Има общ набор от 24 директиви. Ще видим каква ще бъде какви ще бъдат резултатите от тази оценка, която ще бъде извършена по възможно най-прозрачен начин. И след това ще обмислим как можем да предприемем конкретни действия по структуриран начин, за да подобрим условията на труд и всички държави членки. От разискването ви разбрах, че задавате редица въпроси, свързани с условията на здравословен и безопасен труд в малките и средни предприятия. Вярно е, че има голям брой такива предприятия в Европейския съюз и трябва да се гарантира безопасността и здравето на работещите в тях. И съм съгласна с вас, намаляването на регулаторните изисквания не трябва да са за сметка на работниците. Но ми се струва, че е възможно да имаме и добра безопасност с по-малко нормативна тежест. Редица от вас цитира статистически данни и разбира се, всяка злополука е злополука в повече и няма възможно извинение за нея. Но мога да отбележа все пак, че броят на злополуките намалява в сравнение с предишният период. Появяват се обаче и нови рискове и ние трябва да и му обърнем специално внимание в новата политика, която ще изготвим. Повдига се също така и въпроса за стреса, свързан с работата. В предишната стратегическа рамка обърнах специално внимание на това явление и се радвам също така, че в новата стратегическа рамка се обръща особено внимание на психическото здраве на работещите. Всички сме всички познаваме хора, които са на разположение на работодателя си 24 часа в денонощието. Всички живеем с мобилен телефон до себе си и това, разбира се, увеличава стреса и трябва много внимателно да разгледаме този, тези нови аспекти. Аген... Европейската агенция за безопасност и здраве на работното място в момента провежда раб специална кампания за безопасни условия на труд в Европа под заглавие Healthy Workers Manage Stress. Разбира се, тази кампанията първо започва, но а, трябва да се отбележи, че има истинска политическа воля и действия на европейско равнище. Стратегията за борба с а, психическите заболявания, свързани с работното място, е под наше ръководство. Генерална дирекция здравеопазване промени своето название, имаше разместване на отделите, но важното е, че има такава разработена стратегия и че се взима предвид умственото здраве на работното място и ми се струва, че това наистина е много добра стъпка напред. Днес много чухме за опасностите от азбеста. Знаем, че той много отдавна е забранен в Европа за използване, но все още е наличен в редица сгради и има служители, които работят в този сграден фонд, които работят по разрушаването на този сграден фонд и те са изложени на риск. Знаем, че има законодателство по отношение на спеста, чиято цел е да защитава здравето на работещите и мога само да ви уверя, че и тази стратегия ще бъде обхваната в прегледа на 24-те директиви, която споменах преди малко. И след като приключи оценката, ще видим каква ще бъде насоката ни за в бъдеще по отношение на азбеста, но разбира се, азбеста е важна тема, на която ще се спрем. Попитахте ме какво се прави по отношение на военните и служителите на полицейските сили. Честно казвам, не бях запозната с този проблем. Не знаех, че тези категории са изключени от директивата, но разбира се, трябва да се обърне внимание и на тези групи. Скъпи колеги, Убедих се, че вие сте много отдадени на работата по тази тема и с нетърпение очаквам съвместната ни работа. Мога само да кажа това, което вече заявих в стъпителното си изказване, а именно ще работим в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страти, страни, включително и с социалните партньори, които са наши естествени партньори по всички тези въпроси. Благодаря ви с нетърпение очаквам по-тъчно сътрудничество в тази област. Комисари Фисен, е Благодаря, госпожо комисар Тайсън. Дебата приключи. Следващата точка от дневния ред е устен въпрос към комисията прилагане на директивата за равно третиране в заетостта. От името на Комисията по заетост и социални въпроси авторката Марита Олвскок. Заповядайте не повече от 5 минути, казва председателя. Още в договора от Рим се казва, че равнопоставеността е основополагащ принцип в